6 проекто резолюции, които ще бъдат гласувани утре в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Из, из, е, положението в Нигерия от представител на заместник председателя на комисията и върховен представител. Господин Сондвал има думата. Uh, Благодаря отново. Този... Е, е, радвам се, че имам още веднъж възможност да се изкажа от името на върховния представител. На Нигерия в момента се намира е, на кръстопът. Е, политиката на реформи на президента Джонатан може да оформи бъдещето на Нигерия. Демокрацията в Нигерия се консолидира и економиката расте бързо. Нигерия има потенциал да стане най-голямата економика в Африка на юг от Сакара в рамките на няколко години. Нигерия играе основна роля в африканския континент и беше член на съвета за сигурност миналата година, а е и член на комисията по правата на човека тази година. Бившият президент Обасанджо доскоро ръководеше економическата общност на страните от Западна Африка. ЕКОВАС и мисията на Африканския съюз в Дакар за наблюдение на изборите и за подкрепа на демокрацията и правата на народите. Бих искал да ви благодаря, уважаеми дами и господа депутати, за интереса ви проявен към Нигерия през последните месеци. Това е особено важно за мен, защото наскоро представлявах върховния представител и заместник председател на комисията госпожа Аштън в министерската среща в Нигерия в Абуджа на 8 февруари. Нигерия е изправена пред сериозни предизвикателства. Европейския съюз силно осъжда последните атаки, проведени от Боко Харам които доведоха до, до жасяващи загуби на човешки живот. Имаше бомбардировки на църкви по коледа, имаше и самоубийствена атака на, върху една църква в Джош, на, Джос на 26 феврари и отново на 11 март. Всичко това е, ни потресе. Също така повтрисъщи се и всички останали атаки, включително и тази в Кано през преди няколко седмици. За съжаление, броя на атаките и загубите на човешки живот нарастват всеки ден. Лавинообразно. Върховният представител госпожа Аштън нееднократно изразява своята солидарност и състрадание към жертвите, към ранените и към техните семейства. Искам и аз да използвам тази възможност да изразя съболезнованията си за загубата на живот на двама европейски заложници в Нигерия на 8 март. Осъждаме много силно тези криминални дейности и нашите съболезнования отиват към техните семейства за и се надяваме, че те ще намерят сила в това трудно време. Европейския съюз подкрепя нигерийските власти в тяхната борба срещу тероризма за защита на гражданите и особено на най-уязвимите. Е, и за спасяв... съхранение на правото на живот и на върховенството на закона. Корените причини които доведоха до възникването на Боко Харам са много, но всъщност не е съвпадение, че това се случва именно в северната част на страната. Има много забравени спешни ситуации в Северо-Источна Нигерия и ние като партньори приятели на Нигерия сме обещали помощта си за продоляването им. Нигерия остава една светска държава, нещо срещу което е, застава Боко Харам. Също времено Боко Харам се опитва да се възползва от етническите религиозни трудности, които винаги съществуват в страни толкова големи и многообразни като Нигерия. Имаме местен диалог за правата на човека с Нигерия и там се говори по всички важни въпроси, включително и по, по свободата на вероисповеданията. Последният диалог по правата на човека от феврари тази година – подчерта ангажимента на Европейския съюз да подкрепи правителството на Нигерия, за да се погрижи религията да не представлява предмет на злоупотреба за криминално мотивирани лица. Бих искал да добавя, че Европейския съюз работи много активно по въпроса за свободата на възповеданията, особено през последните две години, защото в много страни, не само в Нигерия, има увеличение на религиозната омраза и насилие. Използваме всички инструменти, с които разполагаме двустранно и многостранно в Нью Йорк и в Женева и ще продължим да го правим. Делегацията на Европейския съюз следва, е получила нареждане ние да следи внимателно ситуацията и както бе поискано от външните министри е, на Европейския съюз през февруари 2011 година. Съвета трябва да прегледа дейността в тази област е, в следващите месеци. Правят се стъпки за облегчаване на ситуацията. Ето, например, Асоциацията на мусулманските студенти а, активно работи във Фейсбук, за да изобличи Боко Харам а, и а, техният убийствен фанатизъм. Католическите епископи на Нигерия подчертават, че кризата с Боко Карам е довела до голяма солидарност между мюсюлманите и християните в Нигерия срещу тази криза. Правят се допълнителни крачки за борба срещу тероризма. Нигерия е много важна за целия свят. Тя е четвъртия по големина износител на нефт за света и вторият по е, големина е износител на втечнен природен газ за Европейския съюз. Нигерия освен това участва в работата на ОНЕ, като често предоставя мироопазващи сили. И е, нейната позиция в кризата в Кот Дивуар и Либия говори сама за себе си. Тя е силен африкански партньор за Европейския съюз. Сега е време да създадем местен диалог за мира, сигурността и стабилността. А, друга възможност се открива и поради интереса на Нигерия към промените в климата и Рио плюс 20. Много важно как ще се развие нигерийската економика. Нигерия диверсифицира економиката си и се опитва да намали зависимостта си от петрола и газа. Инвестира в инфраструктура и селско стопанство, създава заетост и се грижи за младите граждани на Нигерия и за нарастващото население от 160 милиона души. По-добро управление и поддържане на хармонията, борба срещу корупцията и престъпността, това са е, все области, в които е, са необходими постоянни усилия и е, въпреки, че положението с правата на човека значително се продобли в Нигерия през последните години, все още какво, има какво да се направи. Положението със сигурността в делтата на Нигер – също се подобрява, въпреки че все още е нестабилно. Регионът е много важен за националната економика на Нигерия поради наличието на нефтени находища. Европейския съюз по настоящем е, работи по програма от 200 милиона евро за подпомагане на развитието в региона. Затова, дами и господа, нека да ви помоля и за вашата солидарност, и за вашата подкрепа, за да изградим мостовете, мостоповете, които трябва да се изградят и вътре в Нигерия, и между Европейския съюз и Нигерия. Благодаря. Е Благодаря. А сега господин Маура от НП за две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, искам да ви благодаря за вашето изчерпателно изявление, което очерта някои от главните събития в Нигерия. Но искам тук да заявя, Франко Молинара и Кристалите, двама а, са два конкрет, конкретни европейски, а, европейци. Това бяха а, двама души, които обичаха страната си, които а, жертваха живота си. Те бяха а, взети заложници от а, една особено жестока група И а, именно а, подобни групи се опитват да поставят нигерийското общество и нигерийското правителство на колени. Господин министър, главният проблем в Нигерия не е етническо или религиозно напрежение. Става дума за интереси и политически стратегии Става дума за дневен ред, който има отрицателно въздействие върху положението в Нигерия. но това съвсем не значи, че в Нигерия съществува опасност от гражданска война. Истина е, че фундаменталистските групи тълкуват превратно религията, за да могат да сложат ръка върху енергийните ресурси. На тях обаче правителството, което е твърде нерешително, не им противостои достатъчно твърдо. Аз ще подкрепя това, което се предлага от парламента. А сега Вероник Декайзер от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Да, господин министр, наистина е трудно за Нигерия да, да си да си, да си представиме толкова големи различия. От една страна е, е огромно количество бедни хора, от друга страна външни предприятия, които е, а, преработват а, и изнасят а, нефт. Смъртта на двама заложници, политически и етнически конфликти, но вие също така споменахте и зародишна демокрация и желание на нигерийците да поемат съдбата си в свои ръце. Но насилието е нещо ежедневно. Наистина е така. От друга страна, важно е и верно е, че Нигерия играе много важна роля в световен мащаб и по-специално специално в Западна Африка. Нигерия е водила посреднически, медиаторски мисии, участва в много операции по поддръжка и осигуряване на мира, включително изпращайки полицейски отряди, женски полицейски отряди в Либерия. Да, парадоксално е положението в е, Нигерия, но ние имаме е, много ясни и точни искания, изисквания към е, Нигерия и към предприятията, които работят в страната. Първо, да има достатъчно прозрачност на дейностите на чужестранните предприятия, включително и мерки за компенсиране на е, замърсяването на околната среда. Отменяне на закона, е, който. Е, превръща хомосексуалността в наказателно престъпление и всички е, мерки и действия, които са свързани с е, нетърпимост към различните вероисповедания. Благодаря ви. Давам думата на следващия ура. Благодаря, господин председател. Миналата година имаше избори е, в Нигерия. Надеждите, които се възлагаха на тези избори, бяха големи. Те искаха техният глас да бъде взет предвид и то прозрачно. Една експлозия близо до Абуджа уби 25 души, повечето от тях млади, които се готвиха да гласуват. Това бяха дъщери и синове на Нигерия. Тероризма убива безогледно и заедно с корупцията и другите проблеми не е необходимо човек да има богато въображение, за да си представи как ще постигнат екстремистите своята цел. Да насъскват представителите на различни религии едни срещу други. В Нигерия живеят една пета от африканците. 75 милиона, половината от населението са под 18 години. Е, те заслужават е, добро, по-добро бъдеще, по-добро, отколкото е, родителите си. Не, е, не може хората да бъдат бедни в такава а, богата страна. Няма да бъда удивлена, а, ако станем свидетели на една нигерийска пролет един ден. А ние трябва да направим всичко възможно, за да се осигури образование и да се дадат възможности на нигерийските хора да постигне Нигерия своята а, а, економическа независимост, тъй като тя е богата а, и на ресурси, и на човешки капитал. Необходимо е добро разпределение на богатството на страната, добро управление и борба с тероризма. Благодаря. Благодаря, колега. А сега от името на зелените госпожа Саржентини. Благодаря, госпожо председател. По 150 милиона са нигерийците Нигерия е най- големия производител на нефта в света. Въпреки всичко, положението в страната е нестабилно, а въпреки огромните приходи от нефта, повече от половината от населението живее в крайна бедност. Петродоларите потъват в джобовете на малцина. Нигерия е един красноречив пример за това как един благо, една благодат нефта в Африка се превръща в нещастие. Бед, бедно, бедност, бедността винаги е, води до виждане в, на другия, в другия на неприятел. Неприятеля е онзи, който има друга вяра. И затова нигерийците се бият помежду си в името на Бога. Но Нека потърсиме истинската причина за това положение в Нигерия. Трябва да и ние трябва да реагираме срещу това. Каква е истинската причина? Това е корупцията. Ние бихме могли да е, противодействаме на корупцията, като е, наложиме разпоредбите на директивата за нефта и нефтените продукти. Е, нефтените предприятия, тези, които експлоатират нефта в страната, трябва да действат прозрачно. За съжаление, Шел, най-голямата нидерландска компания, която експлоатира нигерийския нефт, е, си затваря очите и не прилага разпоредбите на директивата. Е, ще продължи ли комисията да си затваря очите пред подобни деяния? Сега господин Танък. Последно говорих е, по темата Нигерия през 2010 година след кръвопролитията в Джаз, Последните събития и тероризма, организиран от Боко Харам, ни показва, че Нигерия е хронично нестабилна страна една от... Това е най... голямата по население и богата на нефт страна на юг от Африка, но и е, тя трябва да се бори за постоянно място в съвета на, със сигурност, но вместо това трябва да се бори с ужасяващите економически и междуетнически напрежение в е, страната. Има корупция навсякъде, ниските движения за емансипацията на Делтата на Нигер е, влушават положението, въвеждането на шарията в четири щата в противоречие на Федералната конституция също причинява страхове сред християните на север. И застрашава единството на страната. Опита на специалните британски служби през марта освободят двамата италиански заложници. Приключиха с трагичната смърт и на двамата. Изразявам своите съболезнования на техните семейства. Боко Харам трябва да понесе отговорността за тези убийства и за всички останали атаки. Президентът на Нигерия е поел ангажимента да се бори срещу корупцията и да се погрижи за развитието на економиката. Ние тук в Европейския съюз трябва да подкрепим нигерийското правителство, защото увеличението на насилието може да има ужасяващи последици в Западна Африка и ще доведе до огромни вълни беженци към Европа, особено към моята страна Великобритания. Господин Провера има да. Благодаря. Благодаря, господин председател. Както видяхме, преследването и убийствата на християните в Нигерия продължават. Най-последните официални данни показват, че Боко Харам са, са убили през последните години 1200 християни и хиляди са били принудени да емигрират. Хиляди християни са жертва на дискриминация и биват принуждавани да емигрират съществува е, религиозен расизъм, който се приема а, е, с фатализъм. Международните институции, включително и Европа, а също така и политическите и религиозни а, е, лидери, трябва да вдигнат глас, за да напомнят на правителствата за техните отговорности. бих искал да видя така наречените модерни мусулмани да излезат на улицата заедно с нас в защита на правата на своите съграждани християни. Когато става дума за Нигерия, се споменава голямата бедност на милиони от нейните граждани. В една много богата страна е това. Страна, която може да осигури благодействие за всички. И то много лесно. Но причината е корупцията, както господин Касусия Саргентини каза. А променя се социалната структура на страната, не се опазва околната среда, не се спазват правилата на свободния пазар, няма работа за младите, няма истинска демокрация. Нигерия се нуждае от честност и от подготвени ръководители. Иначе тя няма никога да бъде съвременна, така му ли демократична страна. Благодаря. А сега а, господин Штадлер. Господин председател, дами и господа, тероризма и насилието са а, широко разпространени в Нигерия, но в 20, 12 от нигерийските провинции е, се е, има шария. В много от е, мусулманските страни, е, включително и страни, които организираха арабската пролет, в много от тези страни християните се преследват. И в Египет, и в други страни. Християните все повече и повече са е, обект на насилие, биват преследвани, а ние не търсим и не намираме решение на този проблем. Мисля, че ние трябва да се опитаме да действаме настъпателно и да предвидиме нещата. Не е необходимо само да говориме. Разбира се, трябва да минем от думи към дела. Заявленията са си заявления, но те остават на хартия а положението на християните се влушава. Християните имат нужда от нашата помощ и Европа трябва да се мобилизира и да подпомогне тези христи, християни да имат право на а, свое вероисповедение. Трябва същевременно да упражним натиск и над правителствата на подобни държави, които преследват, в които се преследват християните. За съжаление обаче, сега ще дадем думата на върховния, на представителя на върховния представител, а след това на господин Пибалкс, тъй като е, господин министър трябва да ни напусне. Давам му думата. Благодаря много. Много се извинявам за това положение, но имаме и цяла страна за управление у дома, така че ми се налага да тръгна по-рано. Благодаря много за дискусията, която беше много интересна и динамична. Наскоро посетих Нигерия и искам още малко да е, ви разкажа е, за случващото се там, а след това е, ще предам думата на комисаря. В Нигерия нещата са много драматични, много лични и драматични. Боко Харам продължава да настоява за е, продължава да потиква към религиозни сблъсъци. И всичко това в страна, в която има много е, междуетнически, междурелигиозни бракове и до сега не е имало религиозно мотивирано насилие. Затова трябва много внимателно да подхождаме към въпроса за религията в Нигерия. А иначе всички вероисповедания трябва да могат да се изповядват и трябва да се защитават. Опасявам се, че Боко Харем ще продължава с атаките си в северната част на страната. Бяха изразени множество съболезнования и нееднократно бе осъдено събитието на 8 март в Нигерия. Изразяваме съболезнованията си към семействата на жертвите, жертвите на това престъпление. Наказуемо престъпление. Това е престъпление и няма каквито и да било аргументи, които да го обосноват. Няма място на тази планета, където убийството да не е престъпление. И престъпниците трябва да попаднат в затвора и то без да се превръщат в някакви мъченици от гледна точка на онези, които са ги изпратили. И така, знам, че и вие ще е, посетите Нигерия и е, се надявам, че ще останете с същите впечатления като мен, именно, че това е една добре развита страна с морални, убедени лидери, страна, която е с едно добре образовано население, страна, в която гъстотата на населението е висока, страна богата на нефтени ресурси, но същевременно страдаща от бедност. Това е бедна страна. И за това Много се радвам, че има морално и посветено на работата си правителство. През последните години има економически растеж в Нигерия – често се казва, че Нигерия всъщност не е бедна страна, просто става въпрос за по-добра преразпределение на богатството и за борба срещу корупцията. Именно това се прави и сега. Правителството се бори срещу корупцията, но това само по себе си вече си е опасна задача. Така че е, благодаря ви много за дебата. Е, е, сигурен съм, че ще продължите същия добър дух и се надявам, че ще можем да насърчим тази голяма страна. Благодаря. Благодаря. А, сега а, на госпожа Оман Ройтен давам думата. Благодаря, господин председател. броят на терористичните нападения от радикални исламски групи, особено Боко Харам, се увеличава. Стотици бяха убити през последните месеци. Боко Харам използва религията, за да дестабилизира Нигерия. Поддържат се неравенството, Шири се корупция. Пред младите няма никакви перспективи. Всичко това е добра почва за процъфтяване на екстремизма. Както някои колеги посочиха, абсолютно необходимо е не само да осъдим насилието, но също така да направим всичко възможно, за да подкрепим Нигерия. И преди всичко, като международна общност, трябва да се заемем с причините за това състояние на нещата. Защо една потенциално богата страна всъщност не е богата? Според мен трябва да се поощрява сътрудничеството в региона. Разбирам, че холандският външен министр е поискал миналата седмица Боко Харам да бъде вписан в списъка на терористичните организации. Благодаря. А сега ставам думата на господин Кортес Ластра. Благодаря, господин председател, господин комисар. Бих искал първо да заклейма насилието, на което сме свидетели в Нигерия. Това е най-голямата африканска държава, която има огромни перспективи за економическо развитие, за да тази страна би, би могла да а, привлича инвеститори, тъй като има много а, природни богатства и най-вече нефта. А, а голяма част от нигерийците са много бедни. А, Господин комисар, трябва непременно предвид конфликтите с пред, предвид конфликтите, които раздират страната, да се вземат мерки за страната да тръгне по пътя на демокрацията и економическото развитие. Мисля, че с е, нашите средства, с средствата на а, е, съд за сътрудничество, ние бихме могли да, да направим, защото нещата да се променят в е, Нигерия, да се намалят, е, да се намали различие, да се намалят различията, да има все по-малко хора, които живеят в изваредна бедност. Но знаете, че политиката на сътрудничество не е достатъчна. Трябва да има повече приемственост повече, между различните политики е, спрямо Нигерия. Трябва да има прозрачност в действията на международните и, големи, и други големи предприятия, които е, работят е, и е, в е, Нигерия. Е, конфликтите са опасност и за Нигерия, и за останалата част от страните на юг от Сахара. От друга страна, тези страни са застрашени и от суша, която може да вземе жертви не само сред хората, но и сред стадата така че всички са заплашени от а, глад. Нека да вземем необходимите мерки, за да предотвратим това. Господин Гьоренц. благодаря, господин а, председател. За съжаление, вар, варварството е, намира в Нигерия почва за своето развитие и процъфтяване. Нигерия не може да, не може да се грижи за сигурността на своите граждани. Банди, които служат на ислямски интереси или на грабителски интереси, е, са непрекъсната заплаха за населението. От друга страна обаче Нигерия е с богата страна, но тези природни богатства не се използват за благото на гражданите трябва да се да се вземат мерки за развитието на регионите от е, на делтата на Нигер, да се прилагат мерки за демократично управление и това са само някои от нещата, които са необходими за сега. Госпожа Ламбър, благодаря господин председател. Привесвам възможността най-сетне да проведем дебат за Нигерия, една от много важните страни в региона и в международен план. Именно за това много съжалявам, че единственият начин, по който изглежда успяваме да обсъдим събитията в Нигерия, е чрез още една резолюция, съсредоточена върху религията. Бих искала да отговори на някои от казаните днес неща. Трябва да си дадем сметка, че Боко Харам е най-големият двигател – на насилието, но те не убиват само християни. Убили са и мюсюлмани, които не са съгласни с тях. Така, да не говорим, че има смъртни случаи сред ми, мюсюлмани, там където някои от християнските общности са отговорили на насилието. Е, и са отмъстили. И затова трябва много внимателно да се съсредоточим върху това, което обединява страната, не това, което разделя. Корупцията е основен проблем. Много важно е да се направи нещо и приветствам факта, че е, е, Бори, бившия губернатор на а, щата на Нигерската делта, бе осъден. Хората искат едно правителство, което може да си върши работата а, и само за това си струва часове наред да се редиш на опашка за гласуване под жаркото слънце. Мисля, че Европейски парламент трябва да задълбочи отношенията си с Нигерийския парламент. Благодаря. Не виждам господин Шимански. Така че Давам думата на господин Белдър за минута и половина. Благодаря, господин председател. Исламската терористична организация Боко Харам е, контролира северна Нигерия. Целта е да преследва а, несъгласните с нея. Насилието на Боко Харам и на неговите поддръжници е насочено към християнското мълцинство в северна Нигерия. Предприемат се репресии и насилия срещу това население. Ако това продължава, ще има и други жертви. трябва да се подчертае, че е необходимо да се защитят представителите на всички религии. И това трябва да се посочи и в нашата резолюция. Трябва да се разбере доколко Боко Харам е инфилтрирано органите на нигерийската държава. Искам да поставя тези въпроси на върховният представител. Искам да ги поставя и на господин комисара. Съветът а, трябва да знае до каква степен са инфилтрирани органите на нигерийската власт от представители на Бок и поддръжници на Боко Харам. А, също така, доколко Боко Харам е активна в определени групи в Великобритания. Благодаря, колега. А сега давам думата на господин Доц. Благодаря, господин председател. Тъй като съм от Северна Ирландия, много добре е, мога да се чувствам на мъките на нигерийският народ. А, терористите убиват е, заради а, е, различия, религиозни различия. А, са, терористи самоубийци нападат а, а, храмовете. В Джош имаше много убити. Те биват нападани само защото става дума за църкви. Изглежда, че исламистите от Боко Харам искат да унищожат цялото християнско население на Нигерия. Съгласна съм и с онези, които казаха, че страдат не само християни биват убивани и други, защото не може човек да бъде а, е, жертва на религиозните си убеждения. Трябва ясно да кажем за какво става дума. Не са виновни само бедността и корупцията, а става дума за а, е, системни атаки срещу определен а, е, слой от, от представители на обществото. Благодаря. Господин Кечмарек. Господин председател, господин комисар, през 2010 година Европейския парламент прие резолюция, с която заклейми ем, убийствата на християни в град Джос. Днес обаче си даваме сметка, че положението в Нигерия е, се е влушило. Да, ре, е, свободата на вероисповедание се гарантира от Конституция, но тази свобода се потъпква от отряди, които не приемат подобна свобода. Боко Харам се опитва да въведе, е, да внедри шария във всички региони на Нигерия и вече стотици хора са загинали и били убити заради това. Миналата седмица закинаха и двама италиански заложници, които бяха заложници на тази секта от месеце. Експертите смятат, че причините за насилие в Нигерия са много и, разли, и различни, економически, социални и така нататък. Но днес става ясно, че причините за насилие всъщност са религиозни и Боко, Боко Харама иска да се бори против греха, коя, който в техните очи се символизира от християните. Благодаря ви. Господин Берман. Благодаря, господин председател. Всички се притесняваме много от е, информацията, идваща от Нигерия. Над 50 души загинали в една единствена туристична атака, отвличане на хора, атака върху църква и десетин е, души загинали е, само този уикенд. Ужасяващо е как се дестабилизира Нигерия. Трябва да се води диалог между регионите, но най-вече трябва да се прилага върховенството на закона, така че тези престъпления да не останат ненаказани. Добрите природни ресурси би трябвало да водят до богатство а, за гражданите на една страна, но начина по който се управляват нещата в Нигерия а, води до дестабилизирането на страната. Печелят големи многонационални компании като Шел. И точно както големите компании трябва да си плащат данъците, така и Властите трябва да си вършат работата. Както бе казано от госпожа Шак, е много важно директивата за прозрачността да започне да се прилага възможно най-скоро. В Европейския съюз е, сигурността, върховенството на закона е, и правата на човека са много важни. Представителите на Европейския съюз трябва да стоят ремо до рамо с, с на властите в Нигерия в борбата с този проблем. Благодаря, господин Риналди. Благодаря, господин председател. Наред с останалите трагедии в, в Нигерия, трябва да споменем убийството на Франко Молинари, и Кристофър Макманас, двама е, граждани на Европа. Е, Италия се оплака, че не е предоставена информация, не е била информирана за операцията за освобождаването на двамата заложници. Не знам дали ще се съгласите, че европейските а, граждани са, така да се каже, лицето на нашата външна политика. И когато липсва координация, както изглежда е този случай, ние трябва да поемем нашата, нашата отговорност. Италянците не са били информирани за операцията по освобождаване на, освобождаване на заложниците. Британската страна не е провела акцията както трябва. И това беше резултатът. Това не трябва да се случва в бъдеще. Госпожа Локбилер. Благодаря, господин председател. Боко Харам упражнява насилие и всява страх сред гражданите на Нигерия. През юли 2009 година седем души бяха убити на улицата. През януари 2010 година насилието доведе до смъртта на 300 души и разселването на 1000 души бе създадена анкетна комисия, която да разследва случая, но през 2011 година продължаваме да нямаме никакви резултати от работата на разследващите комисии. Мисля, че ние трябва да настояваме в нашата резолюция да се създават независими разследващи комисии, които е, да разследват под, под действията по потъпкване на човешките права и извършителите да бъдат дадени на съд. Благодаря ви, господин е, Жип Жобро. Благодаря много, господин председател. Ставаме свидетели на трагедии в Нигерия. Убиват се хора, поради религиозна омраза. Мисиомански терористи атакуват християнски общности само защото техните традиции и ценности са различни. Ужасно е, че в днешния свят се случват такива трагедии. Но още от 90-те години има сблъсъци с християните в Нигерия, а международната общност не реагира достатъчно последователно. Последиците вече са на лице. Боко Харам миналия уикенд атакуват църква и там загинаха 40 души. Трябва да се задействаме. Трябва да изготвим план и да подкрепим властите в Нигерия, за да постигнем помирение в страната и да осъдим ислямските терористи. Благодаря, господин Мичел. Благодаря, господин председател. Действията на Боко Харам са фанатични е, действия, израз на омраза. И аз призовавам върховният представител да покаже, че те ще бъдат, от тях ще бъде поискана сметка. Това става в Нигерия още от 2009 насам и има стотици жертви резултат на това насилие. Включително християни, както в град Жос, където бяха убити е, голям брой е, богомолци. Но Нигерия е осми е, производител на петрол в света. И въпреки това, голяма част от нейното население живее под чертата на бедността. Мисля, че върховният представител трябва да повдигне този въпрос не само с нигерийското правителство, но също така и с производителите на петрол – които би трябвало да поискат сметка и да отпръжат натиск върху тези, които са виновни за това състояние на нещата и за тези престъпления. Благодаря. Госпожа Крето, една минута. Благодаря, господин председател. Това, кое, това, което се случва в Нигерия, нестабилност, насилие, убийства, това са много тежки престъпления, дори е, граждани на Европейския съюз са, са били убити. Трябва да се опитаме да, да спреме е, насилието по вероисповеданчески причини в Нигерия. От друга страна, Нигерия е най-голямата страна в Африка с 160 милиона граждани, кои, повечето от които са изваредно бедни, макар и страната да не е бедна. Нигерия е страната, която е най страната, страна износител на нефт с огромни доходи, а същевременно страна, в която се шири е, корупция и безнаказаност трябва да се вземат мерки за по-добро управление и за ликвидиране на корупцията в страната. Алюс Петърле. Господин комисар, дами и господа, миналата година аз посетих Нигерия и смятам, че Нигерия е един от ключовите партньори на Европейския съюз. По време на изборите имаше някои терористични акции, дейности, които дестабилизираха страната още тогава. Не, не, не, не, не смятам, че конфликта между мисюлмани и християни е, е в основата на проблемите на Нигерия. Представители на двете общности биха искали да живеят в една демократична, развиваща се страна. За пътеще трябва заедно с, с, с Нигерия да се вземат всички мерки за предотвратяване на тероризма. Това може да, това може да стане чрез по-добро и задълбочено сътрудничество с страната, включително и чрез междупарламентарно сътрудничество. И е, благодаря и поздравявам е, посланника на Република Нигерия, който е тук сред нас в момента. Благодаря, господин Петерле. Госпожа Штифлер. Благодаря, госпожо председател. Господин е, комисар, ние трябва да заклеймим насилието упражнявано в Нигерия и по-специално деянията на сектата Бока Харам. Е, Изваредната бедност и корупцията създават е, добра почва за разцъфтяването на подобно насилие, като Боко Харам успява да привлече членове от най-уязвимите е, слоеве на обществото. Европейската общност трябва да подпомага на властите да се справят с това. Също време, но не трябва да даваме упростени обяснения на причините на това насилие. Те не са само религиозни, те са също така економически и социални. Нигерия е най-голямата страна производителка на е, суров нефт е, в е, Африка, но, също, но същевременно и най-бедната. Но междуна, междунационалните корпорации и предприятия трябва също така да се справят с последиците от замърсяването на околната среда и да помогнат на, за развитието на страната. Господин Преда. Благодаря, господин Преда. Благодаря, господин председател. Вече от много месеци новините, които идват от Нигерия, са повод на все по-голяма загриженост. Терористите от Боко Арам стават все по-активни. 65 души загубваха живота си в поредица от атентати на коледа. 44 души загинаха пред католическата черква в Абуджа. В северна Нигерия най-малко 185 души са били убити по най-варварски начин за което отговорност пое Боко Харам. Вече от много години в Нигерия наблюдаваме сблъсъци между християни и мусулмани. А това повече не може да бъде пренебрегвано. Всичко това а, заплашва равновесието на страната. Все повече гласове се вдигна, надигат, които се питат дали Нигерия няма да изчезне като единна държава. Трябва да се възстанови климатът на търпимост, на взаимно уважение на религиите. Трябва да се привлече вниманието върху следната част от нашата резолюция, че Боко Харам заплашва не само Нигерия, но и целия регион. Затова трябва да се насърчат регионалните усилия, чиято цел е да се предотврати сътрудничество от Чумило Акни и Боко Харам между Ал-Кайда в Магреб. Благодаря, господин председател. Жертвите в Нигерия се множат. През 2009 година исламистските групи засилиха терористичната си дейност. От юли 2009 година Боко Харам е виновен за 160 бомбени атентата срещу християнското население, като над 900 души са убити, включително 44 на коледа. Те искат да се въведе шарията във всички щати на Нигерия. Те обявиха война срещу християните и искат да ги изтласкат от северната част на страната. Това е, е най-жестоко преследваната религиозна група в страната. Е, и в резултат на това сме свидетели на вълни от миграция към Европа. В момента в Нигерия цари политическа нестабилност и корупция, неравномерно разпределение на благата. А това е в страна, която е втора по БВП в Африка и което е много голям производител на петрол и до износител на петрол и петролни продукти за Европа. Всичко това е благоприятна почва за религиозен фанатизъм. Необходимо е да се води диалог с правителството и да се поиска от него да вземе мерки. Благодаря, госпожа Свенсън. Благодаря много, господин председател. Датският министр в своите кратки заключителни думи каза, че в Нигерия има добри политически лидери. Това може и да е така. Срамно е обаче, че една богата на петрол страна като Нигерия може да е толкова корумпирана и че бедността в нея може да е толкова разпространена – бяха описани напреженията между християните и мусулманите, и колко неизбежни са те. На Европейския съюз предоставя милиони евро за период от 5 години и се надяваме, че в контекста на тази помощ Европейския съюз ще настои да се спазват правата на човека. Трябва да се постави особено ударение върху религиозната свобода. Защото понякога, когато говорим за правата на човека, изглежда сякаш говорим за твърде много неща едновременно. Затова трябва да настоим по-конкретно на свободата на вероисповеданието. Защото не само християните страдат в Нигерия. Правителството изглежда се дистанцира. Трябва обаче да има специални мерки. Това е високо гъсто населена страна и може хората да поставят повече изисквания към правителството си. Благодаря, господин Щастни. Благодаря, господин председател. Всички осъждаме атаките, провеждани от Боко Харам върху цивилни и по-конкретно християнски цели. Над 200 са загиналите в Нигерия от последните атаки и се увеличават напреженията между християнския юг и мисиоманския север. Това означава, че ще се затрудни провеждането на необходимите структурни реформи, както и дългосрочните усилия на Европейския съюз за социално, финансово, економическо и политическо развитие на Нигерия. Ще се дестабилизират цели целия регион, защото значението на Нигерия в тази част на Африка е огромно. Няма прости решения. Трябва да си дадем сметка, че етническите религиозни конфликти имат дълга история в Нигерия. Правителството трябва да се занимае с корените на тези проблеми, като слабото економическо развитие, бедността, безработицата, корупцията, достъпа до питейна вода и прочие. Европейския съюз се опитва да помогне с всички тези въпроси, но трябва да окаже повече натиск върху правителствата, е, за да се борят е, за върховенство на закона и да има наказание за извършителите на тези престъпления. Само върховенството на закона може да възпре радикалните групи. Е, така ще може да се преодолее етническата и религиозна мраз. Благодаря, господин Щастни. А сега давам думата на госпожа Асая. Nigeria on maailman ainoa maa, jossa on yhtä paljon Единствената страна в света, където има равен брой християни и мюсюлмани. Властите трябва да направят, защото страната да бъде обединена и да се предотврати тероризма. Преди месец обаче Боко Харам извърши нови нападения над храмове и извърши убийства. Включително имаше и нападение в християнска църква по коледа. Ние не можем да приемеме подобни деяния. Трябва да се разреш да се помогне на двете общности. Е, мюсюлмански е, мюфтия критикува деянията на президента Гудлак Джонатан. Трябва да направим всичко необходимо да насърчаваме различните общности да прегърнат нашите ценности, не, нестабилността в Нестабилността в страната е също така и резултат от подстрекателства от съседните страни. Така че трябва да се направи всичко възможно, за да се стабилизира отново страната. Господин Елмар Брок, председател на АФЕТ, има думата. Господин комисар, скъпи колеги, мисля, че трябва да разграничим от една страна положението в Нигерия. Това е страна от АКТБ а КТБ, с която имаме отлично сътрудничество, има избрано правителство в една богата страна с много природни ресурси и тази страна трябва да може да се развива и да използва своите ресурси. От друга страна имаме сектата Боко Харам, как която подобно и в други ислямски страни е, тероризира и е, напада християни. Повече от 75% от посегателствата на сектата са спрямо христи, християни. Е, и мисля, че властите на тези страни трябва да изпратят специални е, Европейската, Европейската комисия и службата за външна дейност трябва да изпрати специални пратеници, включително в Нигерия, но и в другите страни, Сирия, е, Египет и така нататък. Християните имат право да живеят спокойно и трябва да се, трябва да се вземат е, всички мерки, за да се спре е, е, преследването на християни в тези страни. Господин Шим. Дами и господа, Нигерия е още една страна, в която а, исламът, воинстващия ислам се опитва да се наложи с сила. Хиляди нигерийци а, са жертва на насилие и убийство. Въвеждането на шария в няколко щата влияе върху достъпа до образование, религио, практикуването на религията и така нататък. Европа не може да остане безразлична. Защото това е една истинска трагедия. Нашата дипломация трябва да направи всичко, за да защити Нигерия от увеличаващата се междурелигиозна връжда. Никой в Нигерия не трябва а, да смята, че тези престъпления срещу младсинствата и религи... религиозните общности ще останат ненаказани. Благодаря. Сега а, спонтанните изказвания. Господин Бромс, имате за първ. първ. Нигерия след 50 години, как е независима, продължава да получава помощ. Няма економическо развитие и повечето от нейното, по-голяма част от нейното население живее под прага на бедността дали това е защото няма ресурси. Не е така. Нигерия е огромен производител на петрол. Там има исламски тероризъм срещу европейците, които работят там, за да помогнат за индустриализирането на страната. Това, всичко, всичко това няма нищо общо с етническата принадлежност или пък с ислама. Нигерия е резултат от една колониална политика, която е очертала границите, като е събрала несъвместими общности, помежду си общности. Разбира се, а, ние не бихме направили същата грешка. А, не бихме, примерно, създали в Европа а, подобни държави. Нали не бихме? Как мислите? Госпожа Басеско. Благодаря, а, господин председател. Неодавна шните събития в Нигерия говорят а, за това, а, че насилието там расте. Това е повод за загриженост. Ек, религиозният екстремизъм на, нараства. Какво може да се направи, за да се избегне влушаването на положението? Последиците са потенциално катастрофални в Нигерия живеят 70 милиона, десетки различни етнически и религиозни групи. Напрежението между общностите се задълбочава от тежките економически условия. Голяма част от населението живее с по-малко от 2 долара на ден. А Нигерия е голям производител на петрол. Върховният представител трябва да ни представи предложения за да по-активно участие на Европейския съюз а, а, за постигане на мир в Нигерия. Благодаря. Има ли други, които искат да се изкажат а, по тази процедура? Ако няма други, а, ще поискам господин комисарят да даде отговор. Уважаеми дами и господа депутати, според мен днешният дебат за пореден път демонстрира силния ангажимент на Европейски парламент за подкрепа на правата на човека и за борба срещу тероризма. Очакваме от Европейски парламент да продължи да подкрепя нарастващия ангажимент на Европейския съюз към Нигерия. Ще увеличим контактите си и сътрудничеството си с Нигерия, която се намира на кръстопът в своята история. Нигерия се сблъсква с сериозни проблеми, но има, разбира се, и много възможности. Какво може да направи комисията, за да се справи с проблемите в Нигерия? 20 милиона евро отиват за програмата за делтата на Нигер. Също така обмисляме подкрепа за Северна Нигерия, където има сериозни проблеми с развитието. Нека да споменем само едно от тях – образованието. В Северна Нигерия има много ниски резултати от образованието. Е, едни от най-низките в Европа. Само 74% от хората а, ходят на училище и само 5% вършват начално образование. Е, така че е крайно време да се помогне за образованието в Нигерия, защото само образованите деца ще помогнат е, семействата да се измъкнат от безността. Европейския съюз редовно повдигна, повдига въпроси, свързани с религиозните свободи в контекста на диалога на правата на човека с Нигерия правата на християните, християните в една страна не трябва да се разглеждат като отделни от правата на мюсюлманите. И този диалог по правата на човека ще бъде задълбочен за в бъдеще. Върховният представител е ангажиран с това и всъщност тя има нови предложения, които обсъди с министрите на външните работи миналата седмица в Дания. Как може Европейския съюз да помогне на Нигерия да се пребори срещу Боко Харам? Започнахме работа по един пакет мерки за подкрепа за антитероризъм в Нигерия, който ще се съсредоточи върху коренните причини на радикализацията като бедността – маргинализацията в обществото и липсата на работни места. Ще се занимая също с важни въпроси, свързани с върховенството на закона. Стратегията за борба с тероризма в Нигерия трябва да бъде обвързана с правата на човека. Тук искам да изразя и своите съболезнования за смъртта на двамата европейски заложници в Нигерия. Изразявам своите съболезнования на семействата и осъждаме е, силно тези престъпления. Техните извършители трябва да бъдат подведени под отговорност. И накрая по отношение на приходите от нефта. Мисля, че вече комисията може да е, твърди, че е направил добро предложение за повече прозрачност при отчитането на економическите резултати от економическата дейност на фирмите, работещи в областта на нефтодобива и износа на нефт в всички е, трети страни. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря за тези заключения. Седем резолюции ще бъдат внесени от политическите групи и ще бъдат гласувани утре. Приключихме въпроса свързан с положението в Нигерия. Ще гласуваме утре. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Положението в Беларус. И давам думата на представителя на комисията, господин Пебилц. Радвам се, че съм днес тук сред вас, за да обсъдиме положението в Беларус. Представам, е, представител съм на госпожа Аштен. Европейския съюз е